Ladies and gentlemen, let us start. Госпожи и господа, да започваме. Good morning to everybody. Здравейте всички, добро утро.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 благодаря ви. Преди да прочета, решение, да ви прочета решенията на заседанието на координатите, е, координаторите, припомням да си подготвите картите за гласуване. Те ще ни трябват малко по-късно. И сега позволете да ви уведомя, че по искане на докладчика точка 15 от дневния ред ще бъде отложена така че ще гласуваме а, за квитковите с малък материален интерес по-късно. И така, комитета изслуша докладчика на О, О, О, ще изслуша докладчика на ООН за човешките права и културата на 5 или 6 май по чрез видеоконференция. Ще получите по имейл допълнителна информация. Докладчик за бюджет 2016 е председателят и извънредно заседание може да се проведе на 27 април в вечерните часове. Люксембургското председателство ще бъде поканено на наше заседание през месец юли. Правната служба ще бъде поканена да направи, да изнесе презентация за законодателния скрининг. Представителят на нашата комисия за мрежата на ООН за хора с увреждания ще бъде госпожа Хаутала. Неофициално за среща с съвета, комисията и съда е, ще бъде проведено след заседанието на докладчиците в Сянка на 26 април в Страсбург. Що се отнася до становищата, госпожа Хаутала поема становището за, за защита от решенията във връзка с прилагане, екстратериториалното прилагане на законодателство, а господин Да ще поеме становището относно акта за единния цифров пазар. Това е всичко, което мога да ви сведа като решение на координаторите. А сега продължаваме с чл... точка, извинявайте, 14. Ще гласуваме по електронен път относно Европейската конвенция на законодателна защита на услуги състоящи се от изисквайки допъл, допълнителен достъп. Откривам гласуването. Моля, гласувайте с електронни карти. Преустановете гласуването. А все още не сме приключили. Преустановете гласуването. So it has been adopted 21. Гласували 23, 21 за, 0 против, е двама въздържали се. Точка 15 казахме се отлага, точка 16 укрепване на някои аспекти на презумцията за невиновност. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Извинявам се, казва председателят. Извинявам се, първо. Uh, sorry. Uh, so, amendment... Uh, и така, и изменение 65. Моля, гласувайте с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това компромис едно. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Втора част. За. Против. Добре е да проверим чрез електронно гласуване. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се, както е видно от резултата. 14 за срещу 9 против 0 въздържали се. След това изменение Компромис 2 всъщност поправя се председателят в две части. Моля гласувайте с вдигане на ръка за първата част. Против. Трябва да проверим, нека гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа за и 8 против. Няма въздържали се. След това втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се. Е, струва ми се, повтаряме същия резултат. Приема се компромис 4. Кой е за? Против? въздържали се. Да, имаме очевидно мнозинство. Компромис 5. И, извинявам се, казва председателят. Изменение 74. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега, компромис номер 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 78. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 83. Кой е за? За. против, въздържали се, отхвърля се. Which one? Eight. Yes. Uh, amendment 18. Изменение 18. За. Гласуваме за изменение 18. Кой е сега против? Въздържали се? Приема се. Осъмдесет и пет. Кой е за? против. Нека проверим. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 срещу 10 гласа за и двама въздържали се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 88. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 92. За. Против?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 101. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се. Е, нека да проверим чрез електронно гласуване. I open the vote. I close the vote. Край на гласуването. Been adopted. Where are we? Приема се. Компромис 14. За против, въздържали се, приема се. Компромис 15 в две части. Гласуваме по първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 113 за, против въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Uh, Amendment 114 uh, in favor. Изменение Изменение 28. За, против, въздържали се.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 Изменение 33. Не, казва председателя. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36 а против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. 26 E uh, we are already 26. 26 гласуващи. Не, не може да бъде вярно това, защото чиновете ни са 25, тези с правото на глас. Мистер Буда should... Господин Буда не трябва да гласува. Okay. So that has been adopted. 37, yes? Yeah. 39.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 39-то изменение гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Yes, I close the vote. Край на гласуването. От... 44-то изменение за против въздържали се отхвърля се компромис 20 за против въздържали се Uh, let's check. Моля, гласувайте електронно. Yes. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. изменение 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49. Те са идентични. Стигаме до изменение 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Това беше компромис 22. Сега компромис 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 57. За. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 59 за Против. Нека да го проверим електронно. One more. Още един трябва да гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 60. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 63 за, против, въздържали се, отхвърля се и изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. И сега цялото становище за електронно да го гласуваме. Моля гласувайте. I close the vote. And it has been adopted. Край на гласуването. Приема се становището. So. Yes. And we continue. Продължаваме с точка 17, а именно практикуването на професията юрист в Испания. Кой е за? Моля с дигната ръка. са против, въздържали се, приема се. Точка 18. Госпожа Халтала иска думата. Е, да, просто искам да кажа, че няма смисъл да а, нарушаваме правното основание на комисията, така както беше предложено. Само искам да кажа, че комисията Юри трябва да препоръча на а, комитета по околната среда да не надвишава правното основание на комисията, освен ако няма изменение в отделните текстове за околната среда. Така че съм напълно съгласна с предложението за правното основание, но може би това трябва да изчака, тъй като в бъдеще може да има големи промени, но не, не е нашия случай и ние да се занимаваме с това. Mr. Foss. Господин Фос. Ja, ich äh, finde ähm, die Entscheidung jetzt gut. Аз смятам, че э, нещата, че наистина от юридическа гледна точка э, това е разумно. Бихме могли да помислим защото иначе а, няма да съгласуваме нещата сега съм за. Гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега точка 18, 19 поправя се председателя при закрити врата. So anybody who does not... Всички, които нямат правото да бъдат в залата, на заседанията при закрити врата. Моля, напуснете.